witam państwa możemy zaczynać Добър ден, крайно време е да започнем нашата работа. Първата точка от дневния ред е международното споразумение между Република Чили и Европейския съюз за търговия с биоизделия. Нашият докладчик е госпожа Агилера. Инта е водеща комисия. И да помолиме докладчика да ни представи темата. Имате... Добър запроша. Бременте. С няколко думи, добър ден. Единственото, което искам да кажа е следното. Единствената наша възможност е да кажем да или не на това предложение. Председателят работи по този проблем и когато става дума за споразумения, и особено неща, свързани с а, земеделски стоки, с а, земеделски изделия, ние трябва да, да кажеме нашата дума, въпреки че Инте е водещата комисия. Сега, надявам се обаче, че в а, бъдещето в бъдеще ще имаме повече компетенции по тези въпроси и ще можем по-активно да участваме в цялата работа. Сега. Знаеме, че в момента се преразглежда регламента за биопродуктите. И моето предложение е да кажеме да на това споразумение, да го одобриме, но за да настояваме за това в бъдеще нашето участие да бъде много по-активно, това е, което имам да кажа, господин председател. Това го казах и на председателския съвет, на който ви замествах и се надявам, че за бъдеще нашата роля ще бъде по-значителна. Благодаря за това представяне. Въпр- въпросът се обсъжда в председателския съвет. Ние ще внесеме и писмено а, искане. И за да се изяснат нещата с водещото, компетенциите, както и процедурите. И това ще го обсъдиме на заседанието на а, координаторите. Сега трябва да преминем към гласуване. Имаме две еднакви изменения. Ще ги гласуваме с вдигнати ръце. За първо и второ изменение. Благодаря. Против. Отхвърлят се. И, и сега цял, цялото проекто предложение. Малко обичате по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Благодаря и на добър час на нашата докладчица. И сега преминаваме към следващата течка. Седма точка – защита на работещите се от рискове от а, експозиция на карценогенни и мутагенни. Господин Дес, имате думата. Благодаря, госпожо, господин председател. Предвид е, уж, ужасните, ужасяващите събития в Португалия, смятам, че нашата комисия трябва да отбележи с мълчание паметта на жертвите в Португалия. Така че ви предлагам едно минутно мълчание. Bardzo dziękuję. Благодаря ви. Punkt, wracamy do punktu siódmego. Ochrona pracowników. И така минаваме към седма точка защита на трудещите се от опасност за, на експозиция на канцерогени и мутагенни в процеса на работа. Господин Бове е нашият докладчик, а водеща комисия е комисията по заетост. Както знаете, земеделците и работещите си в хранително-вкусовата промишленост могат да бъдат подложени на много рискове, включително и за това е много, много важно да се вземат мерки за тяхната защита. На 21 марта излезахме с предложение да се изработи становище, което да, пред, да предоставиме на Комисията по а, заетост. Зелените поеха този ангажимент и господин Бове е нашия докладчик. Господин Бове, имате думата. Благодаря, господин председател. Става дума за едно а, за пет изделия, за пет горива, които са мутагенни или канцергенни, имат мутагенни или канцергенни ефект. Доклада е, е правилен. Окей. Okay. Myślę, że teraz już może będzie dobrze. Bardzo proszę, panie pośle, Мисля, че сега вече извинете, просто нямаше превод. Много ви моля, продължавате. Добре, ще почна от начало. Става дума за стан становище по е, пет е, специфични изделия. Става дума за е, минерални и масла. И от този този доклад ще бъде една отправна точка за по-добро законотворчество. Днес рака е първата причина за смъртност на работното място. 53% от смъртните случаи се дължат на рака. За това е необходимо да приемеме едно законодателство, което да включва много повече защитни мерки и трябва да е, определиме стандарта, най-низкият е, стандарт, е, който да бъде за 28 държави членки. Разполагате с списъка и по принцип трябва да приемеме най-низката цифра за по-добра защита. Трето, в това становище и тъй като в предложението на комисията това не присъства, включили сме и земеделците, защото много често защитата не се отнася или не ги включва. Тоест, трябва да включим земеделците заедно с работниците. И също така подчертаваме, че Европейската комисия е свършила добра работа, включваща изследвания на международни организации, включително на СЗО и други. Проекта е, е наистина добър и просто искахме да коригираме и да добавиме някои неща, за да усъвършенстваме цялостното предложение. Това е. Благодаря ви. Сега ще продължим с дискусията. Господин Андрю. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. А, аз подкрепям Жозе Бове. Неговото становище е много добро. Аз съм абсолютно съгласен, че директивата трябва да обхваща и земеделците, защото всеки ден сме свидетели на все повече и повече доказателства за връзката между заболявания и използване на различни вещества и продукти, така че съм абсолютно съгласен, че фермерите и техните семейства трябва да бъдат включени в тази а, директ, трябва да бъдат покрити от тази директива. Необходимо е също така да има известна яснота а, относно критериите, за да създадем един наистина изчерпателен списък. А, как а, можем да определим кои са канцерогенните и мутагенни агенти и какъв ще бъде нашият подход към съответни продукти и изделия, които се използват в, земедел... в земеделието? Тоест, трябва да разполагаме с точни а, критерии и а, ясни а, показатели, за да можем да определиме кои са точно продуктите, изделията, които са опасни и вредни. Знаеме, че в научните изследвания има противоречия. Така че трябва да имам повече прозрачност, защото таз, тези теми са много чувствителни. Е, обществеността се интересува все повече и повече от тези проблеми и ако искаме да имаме наистина тесни връзки между производителите, фермерите и потребителите, трябва наистина да последваме подхода на Жозе, който е много сериозен тази там тема докладчика в сянка. Благодаря, господин председател, господин Гизеке. Благодаря на нашия докладчик Жозе Бове. Наистина, рака е първата причина за смъртност на работното място, както той правилно каза. Но аз съм малко по-скептичен когато почнем да определяме пределни стойности. А, а, още повече, че ние не сме в а, момента водеща комисия. В отделните държавни членки има прагови пределни стойности, които са различни. Така че ние трябва да имаме един, една добра цел, но не, която обаче не трябва да бъде много амбициозна. Трябва също така да се направи и някакво изследване, което да бъде като оценка на въздействието. Водещата комисия предлага един пределен праг, прагов пределя, поделя един праг според който няма вече никаква опасност. Комисията предлага други стойности, ние трети, така че нещата тук са малко трудни за определяне. Плюс това са а, упоменати изрично някои а, наименования на изделия, както и регламент 1107 за разрешаване на мутагенни и канцерогенни вещества. Така че не знам трябва ли, трябва ли да бъдат включени а, фермерите. Те са те са винаги те, е, са застрашени от е, рак на кожата, но за това е, е това се дължи на, слънчевото, на слънчевите лъчи и излъчванията. Така че а, това трябва да се вземе предвид, защото е, те, тези заболявания също така са свързани с много големи разходи. Бих искал да направя малко реклама. Ще видите в 13 часа има, въз, ще имате възможност тук в парламента да а, се подложите на преглед, а, който ще ви каже дали има някаква опасност от а, рак на кожата. А, ще, ще внесем изменения и се надяваме, че конструктивно ще се опитаме да постигнем компромиси, които да задоволяват всички. Благодаря. Госпожа Каденбах. Както каза преждеговорящият, много заболявания и, по, по-специално а, рака в Европейският съюз много често причинява смъртта а, вследствие на използване на съответни вещества и изделия. А, смъртните случаи са 20 пъти повече, отколкото злополуки на е, работното място. Така че наистина смятам, че трябва да имаме минимални е, равнища на защита. През 2016 16 бяха прият, бе прият един списък с 20 агент, вещества. Целта беше 50 да бъдат, да, тяхната бройка да бъде 50 до 2050 година. Далеч сме от тези 50 а, до 2020 година. Ако искаме да постигнем тази цел, трябва да, доба, да добавяме колкото се може по-бързо допълнителни а, вещества. Разбира се, това ще стане и с подобряване на условията на живот за тази категория трудещите се. Струва ми се обаче, че това трябва да се включи в текста. Искам обаче тук да изкажа на искрена благодарност на колегите за направените предложение. предложения. Няма да говоря за отделните вещи, освен за трихлорет и Лена. Аз тук съм съгласна с докладчика. Трябва да има изменения и се радвам, че той посочва референтно е, референтно статистичен показател, утвърденото в Австрия, откъдето съм аз. В Германия се очаква също приемане на тази референтна стойност е, така че налага се сваляне на тази граница, що се отнася до канцерогенните вещества. Понякога може да мине много време. Време това се разглежда като латентно, латентен период и той може да бъде между 30 и 50 години. Е, е, от трихлоретиленът се използва е, много отдавна, от 40 години и искам да кажа, че в светлината на последните изследвания това е вещество, за което трябва да се посочи точна прагова стойност така че от 6 ppm може да се смята за неканцерогенна стойност с отражение, за отражение върху е, бъбреците. За това трябва да се помисли предвид предлаганата стоеност от 10 ppm е, налага се да се е, разглежда, разгледа спешно тази референтна стойност. Съгласна съм и изказаното от колегата Бовез и е много хубаво, че споменава и фермерите. Сега това не е в рамките на различните масла и отработени масла, но предвид реакцията при излагане на слънце може да възникне вещества опасност така че трябва да има гранична стойност и от това проистичат съответни задължения за работодателя за гарантиране на защита при работа на слънце. Така че тук също ще имаме изменения. Имам въпрос към госпожа Бове защо работещите вкъщи са извадени от приложното поле на директивата. Те са изложени на, същата, на същото въздействие. За мен това, което се цитира тук, не е достатъчно основание. Ще се радвам да чуя аргументите във връзка с това, тази позиция. Благодаря.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 Michel, is okay? though. Oui, oui, oui. Okay, we can start. Oui. Pan poseł Agniu. Thank you. I, I think Jose Bove should be careful what he wishes. Мисля, че Жозе Бове трябва да внимава какво си пожелава. много по-високо в списъка има вещество сред канцерогените и това е кафето, което пият сълскостопанските производители. След това на обяд ядат месо и то е канцероген. Вечер пиват и алкохол, то също е канцероген. Не. Ами всичко застрашава живота им. Да, слънчевата светлина може да доведе до рак на кожата, но това не означава, че не трябва да излизате навън. Погледнете заплахите, които стоят пред селскостопанските производители. Много по-голяма е опасността да ви нападне някое говедо, да катастрофирате с трактора а, или да ви удари ток. Отколкото а, да починете от излагането на пестициди. Така че, моля ви, нека да имаме малко по-балансиран подход. Дякую. Zgadzamy się, że wszystkie ryzyka trzeba ograniczać. Pan poseł така или иначе, рискът все пак трябва да бъде ограничен. Господин Капуто, мината и половина. Благодаря ви. Аз също бих искал да благодаря на докладчика, господин Бове, за неговия текст, който споделям изцяло. Селскостопанските производители ежедневно са излагани на риск. И тези рискове са свързани с химичните вещества, на които а, те биват излагани. Основният източник на химични вещества са химичните продукти, които използват селскостопанските производители. Но тяхната употреба в държавите членки е различна. Необходимо е да завишим праговете за тези вещества. В някои държави членки праговете са доста високи, като във Франция, Германия и Холандия. В това отношение ние имаме доста добри практики. Директивата от 2004 година е сред основните текстове, които позволяват да защитим работниците в Европа. Да, селскостопанските работници също попадат в обхвата на директивата, но нека в приложното поле на този текст да включим всички, които по един или друг начин в работата си използват химични продукти. Бих искал да благодаря на господин Бове, господин Дохман. Так for forslaget og tak for uh, debatten her. Kraft er jo... Благодаря ви. Благодаря за вашето предложение и за дискусията, която водим днес. Ракът е заболяване, с което трябва да се борим. Много хора са жертва на раково заболяване – а, а критериите ни в това отношение са доста неясни. Какво трябва да направим? Кои продукти да оттеглим, за да можем да спрем заболяванията? Някои държави вървят напред в това отношение и това е чудесно. Аз съм от Дания и за нас е основен приоритет здравеопазването и здравето на работното място. Но когато човек е навън, в прахта, изложен на слънчева светлина, това понякога достатъчно, за да се разболее този човек в дългосрочен план от раково заболяване. Когато се строи дадена сграда, може да стане така, че покривът и, например, да съдържа канцерогенни вещества. Те са на много места – когато използвате някакъв аерозол. Ако сте го закупил преди 5 години, не може да знаете дали е, той все още е безопасен. Вие не знаете с какво пръскате. Трябва е, да направим това, което правим с автомобилите. Е, трябва да има контрол върху е, продуктите, които се използват. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Донано. Благодаря, господин председател. Да, дискусията е интересна и е добре в Европейския парламент да поработим по нея, защото наш дълг е да защитим селскостопанските производители, тези, а, които предоставят суровини на селскостопанските производители също. Аз съм се срещал с овощари, с лозари и зная, че има условия, които се отразяват пагубно както на тях, така и на семействата им, така и на околната среда. Но нека да не а, слагаме всичко в един кюб. Нека просто да помислим на какво трябва да отделим внимание, да бъдем внимателни. Нуждаем се от европейски разпоредби относно прагове, които не трябва да бъдат надвишавани, прагове на определени химични вещества. Но това, което е важно за нас, не означава, че трябва да позволим да продължат да се произвеждат тези химични вещества. Трихлориетилена, но и всички други бензени – са канцерогенни. И да, действително, ако един съскоспански производител се напие, той ще бъде пиян и сам си поема риска от действията. Но какво да кажем за канцерогените в веществата, с които той работи? Така че благодаря ти, Жозе Бове, за доклада. Господин председателю, благодаря от името на, на... Говоря от името на нашия докладчик Сланка. Сянка, прочетохме внимателно доклад на колегата Бозе и смятаме, че е много важно да включим земеделските е, домашните работници. Става думата за 22 милиона души, които наистина трябва, могат да бъдат защитени от е, ракови заболявания. Трябва сериозно да поговорим за граничните стойности. Зная, че от 2018 година Германия ще даде референтна стойност 3,25 мг за трихлоретилен, но съм наясно и с големите разлики в държавите членки. Все пак смятам, че задаването на по-ниска стойност за защита на здравето е изключително важно. Трябва да предприемем действие и да поставим ясно изискване само разглеждането на граничните стойности, които следва вече е сигнал в тази посока, така че можем да напреднем при намаляването. Дали да включим и средствата за растителна защита, които не, освен тези, които са изключени, не бива да се използват, тук ще се съглася с колежката Гизеке. Трябва внимателно да разгледаме въпроса. Все пак благодаря за трите критерии. Те са чудесна база за по-нататъчна работа. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, este extrem de important că discutăm. Господин Буда, благодаря ви. Важно е, че водим тази дискусия за защита на работниците от рискове, свързани с излагането на канцерогени. Но тук не трябва да говорим само за канцерогени, защото всяко химично вещество, което се използва в големи количества, може да доведе до заболяване. Необходимо е държавите членки да въведат механизъм за радно диагностициране на раковите заболявания сред селскостопанските производители. Селскостопанските производители живеят в доста отдалечени райони и много често нямат достъп до болнични заведения. Тук не трябва да говорим само за раковите заболявания, защото има и други ракови заболявания, които трябва да включим. Благодаря, госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Искам само да кажа на докладчица. Хората, които трябва да работят с растително защитни препарати, трябва да бъдат подложени на по-добър контрол. Така е. Но в момента имаме една директива, съгласно която земеделеца трябва да а, премине курс по обучение за използване на растително-защитни препарати. Тук не става дума само за, за фермери, ами за, за всички, които работят с подобни препарати. Така че трябва просто да се направи едно изменение, допълнително изменение, което да бъде в духа, който ти предлагаш. Не само трудещите си, фермера също да трябва да има разрешително, да има а, тъпия за това, че може да работи с растително защитни препарати. Просто едно изменение в този смисъл. Така че аз ще, ще направя това предложение и ще видим дали можем по какъв начин да включим и обучението и всичко това. Thank you very much. Um, uh, I'd agree with uh, uh, much of... Благодаря ви, казва господин Фланаган. Благодаря и за идеята да се разшири приложното поле, за да се обхванат повече работници. И аз бих искал да попитам, защо да не включим и работниците, които работят в домовете? Както каза и господин Агню, всяко нещо може да доведе до раково заболяване, но може да доведе и до голямо удоволствие, като например ендорфините, които ви намаляват риска от раково заболяване. Не трябва излишно да се подлагаме на риск, като използваме в високи да, дози някои химични вещества, че къде е удоволствието от това. Както бе казано, селскостопанските производители не трябва да се безпокоят, когато става въпрос за здравето им. Това е а, наша работа. А, трябва да намалим степента, в която те боряват с химични вещества. И отново дискусията за глифо, глифозата. Тя все още не е приключила. Кое се счита за опасно и кое не. Тук имахме представители на ЕФСА, които казаха нещо, което бих могъл да обобщя последният начин. Не можем да вземем решение, ако не разполагаме с становище на, от независим източник. Няма значение колко е трудно да получим такова становище от независим източник – дори да разполагаме с него, е много по-трудно да вземем решение. <clears throat> Благодаря на колегата Жозе Бове. Исках да се върна към казаното от госпожа Гизике. Е, към госпожа Гизике. Е, казаното от вас не ми е много ясно. Ние политиците да не се впускаме в излишни дискусии. Кой друг да обсъжда тези въпроси? Е, искам да обърна внимание е, че в Германия граничните стойности са различни при трихлоретилент. Е, Германия заложи ниски стойности 2018 година. Не виждам защо да не се ориентираме по най-добрите е, гранични стойности. Ясно е, че има различни гранични стойности, но трябва да положим усилия и не виждам защо фермерите да е, ми бъдат изложени на тези, и на тези въздействия. Ние се допитахме до женската, женските организации в Германия. Те не виждат опасност от е, пестицидите, но все пак трябва да действаме превентивно. Така че коректно би било към е, фермерите да направим нещо. Аз разбирам, че вие смятате, че пестицидите не са опасни. Поправете ме, ако бъркам. Но ви моля, ако е така, преосмислете позицията си, защото е, говорите като говорител на химическата промишленост. Запроша представителя Комисия Европейския а сега да чуем представителя на Европейската комисия. Заповядайте. Uh, Благодаря, господин председателю. Здравейте всички уважаеми евродепутати. Депутата бе много интересен. Повечето неща вече бяха казани, но нека позволете накратко да припомня е, контекста и процеса. Говорим за различно правно основание със своите особености. Това е по член 153 е, от договора. Само за работници. Така че чисто юридически не е възможно да приложим тези разпоредби за други лица извън работещи или работници по силата на националното законодателство и съдебната практика. Това е първо. Второ, в сферата на социалните въпроси ние залагаме минимални изисквания. Това е ясен сигнал, че се подчиняваме на субсидиарността в държавите членки е, а и разпоредбите за пазара е, гласят една разпоредба, една уредба за минимални стойности. Така че ако държавата членка може да внесе подобрение, нека го стори. Но ние залагаме основата. Трето, по, тази правна, по това правно основание сме длъжни да се консултираме с социалните партньори, дори да постигаме конкретни споразумения. Това е официален законно установен процес. Като говорим за директивата за канцерогенните вещества, Имаме е, консултации с, с социалните партньори, но и с консултативния комитет, тристранен впрочем, за трудова безопасност. Там участват основните работодатели и синдикати. <clears throat> Когато говорим за здраве и сигурност трябва да имаме стойности, които да бъдат изпълними. Ние потърсихме сериозни е, научни консултации и тези три страни разгледаха научните стойности и предложиха от цитираните стойности. След това комисията взе политическо решение да не променя резултата от тристранните преговори между работодателите, държавите членки и синдикатите. Направихме оценка на въздействието, просто за да сме сигурни, че няма проблемен ефект, нещо пропуснато и оценката на въздействието потвърди, че няма пропуски. Така че това предложение вече го казах, е част от една поредица предложения. Някои от миналата година ще има тази и следващата година. Разбира се, съветът разгледа тези предложения миналата седмица и, и одобри всички стойности с някои дребни технически промени. Аргументът на съвета е да не се отклонява от тристранните споразумения. Защото ако има сериозни отклонения, това ще се отрази на бъдещите преговори за социалните партньори. Така че аз мисля, да, да не отнемам повече време, господин председателю, но ми се струва, че имаше и въпрос без да претендирам за експертни познания. Е, ставаше дума за пестицидите и канцерогенните вещества, които не могат да бъдат. Искам да кажа, че те автоматически се отхвърлят като пестициди е, така разбрах въпроса. Пак казвам, не съм експерт, не очаквайте от мен да задълбоча темата. За сега благодаря, господин председателю. Председателят, благодаря много. Нека чуем отново господин Бове. Има едно и виждам, че то, това е много спорна точка. Много хора не са разбрали за какво става дума. В изменение 3 се, се казва трудещите се, освен тези, които са наети от работодателя. Това не е мое изменение. Аз включвам текста от, от директива 89 91 и към това добавям 1107 от 2009 и с така включваме всички ползватели от двете директиви. Така че не съм аз а, човека, който съм добавил тази дефиниция за а, служащ или прислужник в случая и така нататък. Тук не става дума за дискриминация. А, не знам сега защо и как е влезло всичко това в тази директива, но аз просто в момента правя а, едно сглобяване на два текста. Да, може би наистина начина на изразяване е архаичен. Прав И няма какво повече да добавя, освен че Виждам, че има известни противоречия и несъгласия с комисията. За мен е, праговете е, са много важни и човешкото здраве, разбира се. И ако вземем максимално разрешената доза, в страната, в която ограниченията са най-големи, може би това ще бъде добре. А, мисля, че Австрия а, направи първата крачка с трихлорет и лена. Германия ще а, се ще приеме същите норми, така че мисля, че бихме могли да се придържаме към тези стойности. Това е духа, в който ще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 must, in my opinion, establish clear guidelines for member states for bioenergy reporting. I also suggest that the Commission If... енергията от биоисточници. Ако комисията освен това установи, че държавите членки не постигат желаното желания резултат по националните планове за климата и енергетиката, трябва да излезе с конкретни изисквания към съответните държави членки те трябва да заместват, заместят препоръките на комисията към съответните държави членки препоръките не са задължителни и това не, не водят до особен резултат. И е, по мое мнение, могат да доведат до нова, така да се каже, ренационализация на въпросите и специално в областта на земеделската политика. 27 юни е срока за изменение на 13 август ще приключи следващия етап. Благодаря, господин е, Ролен, Ролен, господин Де Кастро. Благодаря, господин председателю. С управлението на Енергийния съюз налага спешна уредба за да постигнем целите в областта на климата и енергетика до 2030 година за намаляване на емисиите и постигане на националните цели за дяла на възобновяемите енергоисточници, включително биомаса Докладчика заявява позиция, които ние, ня, ние широко подкрепяме. Аз замествам нашия докладчик в сянка, но ние смятаме, че трябва да отбележим някои моменти. Първо, по-прозрачна по-голяма прозрачност в общуването между държавите членки и комисията и това налага съответно публикуване на резултатите. Също обнародване на критериите, приети от комисията за националните планове. А и нека не забравяме член 13. Съгласно него комисията заявява, че държавата членка може да актуализира своите планове само са по-амбициозни цели. Има обаче съмнение дали това ще позволи на държавите членки да променят тяхната политика при промяна на обстоятелствата. Това също така ai livelli minimi може да не ги накара да се върнат наобрат, назад, но не, <clears throat> не е достатъчно а, амбициозно, да не бъдат достатъчно амбициозни, а ние искаме да използваме седмата енергийна платформа за подпомагане на държавите членки. И накрая а, приложенията за земеделието, където имаме национални планове под надслова общуване с комисията. Призовавам кът, към вни... особена осторожност, защото тук попадаме понякога в сферата на земепел... зем... земеделието, земеползването и така нататък, Лусиев. И е трябва да се потърси хармонизация с други вече съгласувани документи. А, нека не забравяме, че в тази, цялата тази схема трябва да има сериозна роля и за земеделието. Господин Гардих, благодаря, господин председателю. Съгласен съм с казаното от господин Декастро. Мисля, че е важно да обединим различни директиви и регламенти. Това е добра практика, водеща до опростяване, но нека не се увличаме в прехвърляне на големи правомощия върху комисията. Те имат други задачи в момента две години след заявеното от комисия, всъщност ние ставаме свидетели на една политика, която е непропорционална, което може да създаде само повече бумащина и затруднения има редица критични гласове за нарушение на принципа на субсидиарност и пропорционалност при разработването на националните планове. Е, шест парламента вече е, обявяват национални консултации, което е сериозен сигнал е, че няма общо приемане на предложението на комисията. Така че идеята за единна енергийна политика трябва да не подпомага само интересите на някои вече известни глобални играчи. С, с интерес прочетох доклада и с интерес очаквам взаимодействието с останалите докладчици в сянка. Предложенията, които ще направим, имат за цел да е, отчетат и отстоят интересите на е, земеделците. Госпожа Скот, радвам се и нашия глас да се чуе в разработването на становището. В Парижкото споразумение се говори за намаляване на емисиите, промишлеността. Това се отнася за промишлеността. Има вече добри резултати, но само усилията на промишлеността не е достатъчно. Трябва да използваме всички усилия за намаляване на е, въглеродните емисии. Тук имаме и цел за биогоривата и тук има обаче някои ам, моменти, които са подвеждащи, дори водят до повече а, е, въглеродни емисии. Така че нашата основна цел като енергиен съюз трябва да бъде намаляване на емисиите и за, а за нас е много важно да имаме енергийна солидарност и доверие. Трябва да се помисли за националните възобновяеми енергоисточници, но трябва да бъдем много внимателни, специално в областта на биогоривата, да това да не се отрази да горите и загуба на храна. И освен това, в други случаи трябва да се търсят решения само които са по ниски, на по-низки цени. Нуждаем се от управление на търсенето. Да не забравяме и интензивното земеделие. Е, трябва да помислим особено внимателно за възобновяемите енергоисточни и накрая в изследванията, иновациите и ем, конкурентоспособността трябва да споделяме новите постижения, за да се се преборим, за да овладеем промените на климата. Съгласна съм с казаното, това е полезно начало но комисията трябва да даде ясни насоки на държавите членки, включително отражението на върху емисии. Ако държавите членки не изпостигат целите, трябва своевременно да, да могат да се вземат мерки. Не просто да се изчака непостигането на е, целите. Трудно ще бъде е, да държавите членки да дават информация относно промени в цените на стоките и използването на горите Трудно, на, на земята. Трудно е, но трябва да се опитаме да го постигнем. Ще очаквам да го обсъдим с докладчиците в сянка. Благодаря на докладчика. Очаквам е, дебатите. Господин Яр, молба към докладчик. Е, нека да се възползваме от шанса да привлечем вниманието върху земеделието, производствата на биомаса, с възможност за складиране на въглероден двуокис. Тук земеделието има големи възможности да се да разработи цели цикли в енергийния сектор. Колегите казаха, че има затруднения. Две неща се объркаха. Първо казвате, че е тръгнало неправилно, че енергопроизводството, което е, трябва да става в е, фермите, е прехвърлено към промишлеността. Аз настоявам, че онези европейски е, земеделски суровини, които се произвежда в Европа, подлежат на кръстосано съответствие, подлежи на сертифициране, няма какво да се занимаваме с това. Проблема е с вноса на биомаса, да не го забравяме. И второто, винаги се смайвам, как в много селски райони имаме възможност за енергийна независимост. Е, има е, вятърна енергия, има биогаз, е, има язовири и има насред горите райони, където се отопляват с пет нефт и газ. Това е огромен шанс за земеделието. Се има предразсъдъци, има общини, които проявяват интерес да се включат в енергийния кръг. Но моята молба е, нека погледнем на земеделието не като проблем, а като възможност ние произвеждаме устойчиво биомаса и можем да подпомогнем енергийния съюз и да направим много за климатичните промени. Това е молбата ми към докладчиците. Не забравяйте всичко това, да не сме все ние лошите. Нека да обозрем шансовете на земеделието в този процес и да ги използваме. Господин Егню, благодаря. Основното задължение на фермерите е да произвеждат храна. Понякога, като съпътстващ продукт, те могат да произвеждат и енергия, да речем, в захарни преработващи и произвеждащи захар фабрики, но е, остатъка пък може да се използва като ам, храна, като фураж за животните. Същото е с зърнените култури, където сламата може да се използва, но пък тогава губите ам, естествен тор. А, може би хранителните отпадъци са най-доброто и остатъка от храните е най-доброто решение. Прилагаме го в моя избирателен район и това наистина показва добри резултати. Ако погледнем колко царевица се цъди, първо трябва да се купи посевния материал, след това енергия за производството и, и е, след това обработка на земята с машини и така нататък. Всичко това и е, използ, предполага използване на много дизелово гориво, е, след това пестициди, след това третиране, след това а, отново комбайните, с които се е, с, с, събира реколтата, след това пътуват, да речем, на 50 км, за да отнесат, за да транспортират а, а, земеделската продукция. И това е всъщност големият скандал. Разбирам, че може да се изисква 6 пъти по-голямо количество енергия за това производство но фермерите могат да намалят е, енергийния е, енергийните разходи, обаче зеленото лоби осложнява въпроса. Те непрекъснато се обявяват против генетично модифицираните е, семена и посевен материал. А това може да доведе до сериозна економия. Е, искам да, да попитам, след като въглероден диоксид се среща дори и в екваториалните области, явно нещата не са толкова прости. Така че ако искаме да направим нещо за парниковите газове, да се захванем с тропическите гори. Така че ту, нека не се захващаме с нашето земеделие. То е много важно за изхранването на населението. Uh, we hear all the time, uh, what... Чуваме непрекъснато какво е добро, какво е лошо, как трябва да се използва максимално почвата за едно и друго. През последните седмици чух, че а, може, може да, може да, да се съдат, да се засаждат дървета, за да могат после да се използват за огрев. Се оказа се, че това не е най, най-доброто обаче. Така че А, аз не, не, не, не, не виждам обаче каква... Ако, ако науката не, не казва обратното, защо политиката не из, из, отхвърля тези факти. Така че всичко, в крайна сметка сме, а, ставаме смещи. Ние в един момент отвърляхме е, биомасата и използването й. Но, но не бяхме прави. И а, един економист в Ирландия каза, че, че, че, че, че когато се опитвахме да а, използваме торфа и след това се оказа, че не може да го използваме така, трябваше да променим посоката и когато трябва да променим посоката, трябва да я променим. Ние трябва да, да следваме това, което казва науката, а не економиката и политиката и да го следваме като религия, независимо, че струва повече. Господин Дарано. Държавите членки имат известна възможност да си избират а, в енергийният микс да, да работят всяка една по своите източници. Обаче има нужда от стабилни инвестиции. В... Аз работя в момента по въпроса свързан с биогорива от второ поколение и разликите с биогоривата от първо поколение. Първото поколение изискваше много повече инвестиции, както и много повече време за е, доказване на рентабилността си. Това са проблеми, които трябва да бъдат в центъра на нашето внимание от тук нататък. А сега давам думата на, госпож... на господин Пилхо от комисията. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Аз Това е съвместно предложение от двете генерални дирекции енергетика и, и климат. Тъй като целта е да постигнем нашите цели в областта на енергетиката. Ще бъда много кратък. Докладчика приветства предложението. Смята, че е, то отива в е, правилна посока и с е, радост ще работим с вас по този проблем. Необходимо е да погледнем малко по обстойно проблемите, свързани с биогоривата. Да, наистина необходимо е по, необходима е по-голяма стабилност в областта на инвестициите е, с цел по-плавното е, преминаване към е, нова, ново поколение нисковъглеродни технологии. Необходимо е също така да има една много стабилна рамка, за да можем да постигнем целите си в областта на енергетиката и климата, такива каквито са залезни в споразуменията. Благодаря на комисията, благодаря на бързата ви реакция. Земеделието е много важен е, отрасъл в цялостното управление на енергийния съюз и вие го е, наблегнахте. Но това благодаря на докладчика за неговите коментари. Би искал, що се отнася до ясните е, насоки за за а, е, докладването ще има точни насоки и ясни обяснения за това какво очакваме да бъде записано в отчетите. Ние приветстваме вашата подкрепа, що се отнася до амбициозните цели, които сме си поставили. Ние правиме оценка на начина по който се прилагат плановете от е, държавите и членки. И за сега смятаме, че в е, нашите оценки не трябва да има елемента задължителност, тъй като това ще създаде прекалено много трудности за сравняване постигането целите на общо европейско сравнище и на национално равнище. Доколкото знаеме също така, над, националните пар, парламенти не са се произнесли върху аспекта управление и не са, не са поставили въпроси свързани с субсидиарността. Това бяха няколкото коментари, които исках да споделя с вас и благодаря за напредъка по този проблем. Господин Род. Like, uh, just... Тук съм. Първо господин Яр и други колеги, обръщам ви внимание, че този доклад и това становище се отнасят само единствено за управлението. Говорим за governance. Е, същността е, се крие в индивидуалните доклади и от, отделните законодателства. Така че, госпожи и господа, това говорим за чисто управление. Да не се впускаме в е, дебат за отделните индивидуалните е, решения. Ще тръгнем в невярна посока. Що се отнася до управлението,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 Следващата точка е отложена. И сега е едно малко техническо една малка техническа почивка за няколко минути и след това ще проведем заседанието на координаторите при затворени врата а след това ще продължиме в 15 часа, тъй като ще имаме разговор с двама комисари. Pan poseł Agnew, bardzo proszę. Chairman, can you just clarify when you want to start the coordinators meeting? Бихте ли уточнили в колко часа ще започне заседанието? I za piętnaście jedenaście czyli dziesięć czterdzieści pięć jeśli będzie taka zgoda koordynatorów. 10.45, ако координаторите са съгласни. Господин Никълсън. Ще се опитам да съм тук в 10.45, но ако не успея, не успея. Имам и друго заседание. 11 часа тогава. Ако всички не са съгласни, тогава в 11 започваме.